Е, искане за защита на неговия имунитет. За това става въпрос. Следващата точка съответствие с член 4, първа алинея и четвърта алинея от правилника Европейският парламент отбелязва, а по член 3, алинеи 3 и 4, госпожа Клева, господин Пендергас и господин Темхол стават нови членове на Европейския парламент и до проверка на пълномощията им а, а, или до произнасяне по евентуално оспорване на същите, и при условие, че подпишат декларацията, че не заемат пост несъвместим с качеството им на членове на Европейския депутат и на Европейския парламент, извинете, те се ползват с всички права на такива. Господин Зоран Талер от Словения е, се замества от господин Клебер е, от е, тази от този месец нататъка. Финландските компетентни власти ме информират, че господин Тимо Сойни е избран за член на финския парламент, с което се прекратява членството му на Европейския парламент на 25 април 2011 година и господин Сойни от 26 април 2011 година се замества от господин Сампо Терхо. Тук ли са новите членове на парламента? Вероятно биха могли да се представят, ако са тук. Следващият, това беше госпожа Клева. И третият колега. По-нататък в съответствие с трети член, трета и четвърта алинея, Комисията по правните